на всички, които отправиха желание за готовност да ни помогнат в този много труден момент. Председателката, благодаря. Протоколите е, от заседанието на 29 са на разположение. Има ли забележки по протокола? Заповядайте, господине. Госпожо председател, от името на ръководството на делегацията на Социал-демократическата партия в Европейския парламент, бих искал да кажа, че днес скърбим за Хелмут Шмидт, бившият канцлер на Великобритания, на Германия, голям европеец, голям социал-демократ. Бих помолил председателят да организира подходящо отдаване на почет на памета му на следващото следващото пленарно заседание в Страсбург. Колеги, във връзка с приемането на протокол от 29 октомври нямаше конкретни коментари е, по протокола е, и той се счита за прият. Господин Върховщад. Госпожо председател, по процедурен въпрос, ако е, е допустимо. Вчера е, британски министър-председател направи изявление. Той също така изпрати писмо на господин Туск. Е, промените, които иска господин Камерън, са е, големи. Също времено ние в Европейския съюз се сблъскаме и с други важни въпроси, които трябва, на които трябва да намерим разрешение. За това нека да поканим господин Камерън тук в Европейския парламент, за да разясни своите искания. Това е домът на европейската демокрация, това е Европейския парламент, така че а, нека да изпратим покана на господин Камерен да дойде в Европейския парламент. Благодаря. Да, ще поискаме информация от председателя по въпроса, който зададохте. Такава покана е изпратена. А, така че ще поискаме информация за отговор. Господин Деграф има думата. Mevrouw de voorzitter, een uh, punt ook voor het begin van de vergadering. Vandaag is 11. 11 ноември е днес, госпожо председател. Отбелязваме края на Първата световна война. Война, която Председателката прекъсва оратора. Председателката казва, няма, няма превод. Всичко е наред. Моля, продължете народния си език. Сега е, днес е 11 ноември. Отбелязваме края на Първата световна война, ужасяващи събития в историята на Европа, е, довели до смъртта на милиони. Много страни в Европейския съюз отбелязват този ден. За много страни в Европейския съюз това е ден, е, неработен ден, в който се отр дава почет. И много от е, нашите колеги не можеха да присъстват тук днес, тъй като са в своите родни страни на подобни събития. Затова нека да подчертая, че не е подходящо да има пленарно заседание в такъв ден и също така, че е подходящо да има минута мълчание в почет на жертвите на Първата световна война. Благодаря за тези две изказвания от ваша страна. Мисля, че изразът на съпричастие към пабета на жертвите вече е на... съществува чрез това, че ви дадохме думата и слушахме вашето изказване. Благодаря. Продължавам по-нататък, каза председателката. Ще започна вече прожектирането на трите филма, номинирани за наградата Лукс. Може да ги гледате до 20 ноември или лично, или ако поискате техният запис на DVD-те с субтитри на съответните езици и на, ноември, и на 23 ноември ще е, е, присъдим наградата. Медитерания, море, това е названието на един от филмите и ще бъде прожектиран едновременно в няколко европейски града. Това е първото ми съобщение. Второто е свързано... Извинете. Извинете, госпожо Коста, каза председателката. Не разбрах, че искате думата. Заповядайте. Благодаря. Искам само да ви благодаря за това, че напомнихте за тази възможност парламентаристите в нашия парламент – Обръщам се към новите парламентаристи, които може би не познават тази инициатива. Можете да гласувате за тези авторски филми. Тази година ще ви бъдат представени филми на различни фестивали Карлови, Вари, във Венеция можете да гласувате вашите е, градове, ако искате. Ако проявявате интерес, искам да ви кажа, че това са много зрели творби. Много е хубав факта, че в е, Страсбург е, ще бъде връчена тази награда от председателя Шулц на победителя, който ще бъде определен от нас. Искам да ви напомня, че първо, първоначалната награда се състои в това, че има субтитри на всички официални езици. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Коста, за тази допълнителна информация относно филмите от Лукс. И сега искам да ви кажа, че Фернандо Маура Барандиаран и Пабло Иглесиас подадоха оставка и от 25 но от 25